Колеги, започваме с съобщенията. Няма да започнем с гласуванията, докато не всички чуват. Лингвистичен езиков профил. Има превод на всички езици, освен на ирландски и харветски. Госпожа Руис от АЛДЕ е назначена за докладчик относно предложението за директива на Европейския парламент относно нарушаванията на законодателството в Европейския съюз, докато господин Ленарц ще бъде докладчик по рамка за оперативна съвместимост между европейските информационни системи включително и за изменение на всички регламенти, свързани с това. Ако приемате тези предложения и препоръки, да, след малко ще гласуваме в момента, в който ще бъдете готови. Гласуването ще бъде електронно. Ако нямате карти, започнете. We will begin in just a moment. If uh, coordinators could uh, get everyone ready for the vote, please. очакване всички да се от един ден продължават е, протестните действия в на преводачите, но администрацията все още не е направила нищо. След 8 месеца разговори с синдикатите. Генералният секретар затвърди своята позиция. Някои от нашите колеги са някои колеги са мобилизирани, което ограничава правото ни на стачка. Няма да има удължаване на работата след редовното работно време 18 часа. Благодаря ви за внимание. at the moment. So we have Erdos, Kosha voting, uh, from, except from the... Yes. Um, Колеги, точка трети от дневния ред. Положението в Унгария. За резолюция която бяхме приели на 17-2017 година. Наш докладчик е госпожа Сърджентин. Искате ли да вземете думата? Не. В такъв случай ще гласуваме. Искам само да кажа, че госпожа Силви Силви Гиом не се подписа под изменение 253, така че нейното име да бъде заличено. Так, а сега продължаваме с гласуването. We begin with, uh, compromise. Започваме с компромис номер 7. Моля, гласувайте. Ако обичате, продължавайте да гласувате, защото някои от вас не са гласували. Наймете местата си. И докато гласувате, искам само да ви кажа, че има един повече, един глас повече от ЕНП. Ако обичате да оттеглите един глас от ЕНП, всички гласували ли са? Край на гласуването. Приема се. Компромис е... А, моля гласувайте. Край на гласуването. Сега имаме един глас повече от социалистите и демократи, ако обичат оттеглете един глас. Много ви моля. Трябва ни един, едно гласа по-малко. Край на гласовен. Приема се девети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още един глас в повече от ЕНП. Вие много сте активни днес, но ако обичате, необходим е един глас по-малко от ЕНП. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 изменение, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 компромис. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 18 компромис. Започва гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 200 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 94-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110 компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет и пети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37-ми компромис. Извинявайте. 36-то поправя се. Председателят. Край на гласуването. Приема се 37-ми компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 154-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърти компромис с допълнително устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 46. That was rejected, yeah. We would have just did 45, didn't we? So, so hold on, hold on. Um... Така. Може би да повториме гласуването по компромис 45. Просто нещо може би сме сгрешили. Има искане да прегласуваме 45-ти компромис. Just... Моля, успокойно. Аз процедурен въпрос. Проблем, господин председател, е, че след предишното гласуване, гласуването някакси се консолидира. 45. Господин Юрек. На яки okay. podstawie ma być Господин председател, на какво основание ще трябва да прегласуваме? На какво основание да прегласуваме? В пленарна зала неодавна Имаше много искания, включително от най-голямата политическа група за прегласуване и тези искания не бяха удовлетворени, така че не можем да прегласуваме, защото някои не са доволни. Не, тук не, не става дума. Да прав сте по принцип, господин Юрек, но тук две политически групи казаха, че не са много наясно с резултатите, така че може би да прегласуваме. Така че, така че още веднъж 45-то изменение, 45-ти компромис. Искам да разбера за, как, за какво става дума тук. Господин Юрек, сега гласуваме, просто гласувайте, ако обичате. Става дума за компромис 45. Not anymore. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и шести компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169-то, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 48А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ма се. 49 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178 изменение, втора част. Моля, гласувайте. 178 втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. What's Okay. Amendment 202. 202 изменение, първа част. Моля, гласувайте. Двеста и второ, първа част, край на гласуването. Отхвърля се. Трета част на 202. Край на гласуването. Отхвърля се. 50 ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 186-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 51 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 компромис. Моля, гласувайте край на гласуването. 53 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 изменение с допълнението. Край на гласуването. Отхвърля се. 210 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 216 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 компромис. Моля, гласувайте. It's closed. Край на гласуването. Приема се. 220. Voting only on the addition. Vote is open. Vote is closed. And that's rejected. Compromise 58. Vote is open. Край на гласуването. That's carried. Приема се. 59. Девети компромис. Край на гласуване. Приема се. 233. Моля, гласувайте. That's rejected. Хвърля се. 60-то изменение. 60 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 244 изменение само допълнението към 244-то. Край на гласуването. Отхвърля се 62-ро изменение. Компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 247 допълнението. Моля, гласувайте. Край на гласа. Отхвърля се. 257 към допълнението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 164. Начало на гласуването. Сега вече имаме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 250. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 253. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до позоваванията първо компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно в преамбилните точки. Съображенията. Начало. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се. Шесто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Гласуваме допълнението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И отивам сега на окончателното гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Окончателно гласуване, поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Имаме музика, съпровод, край на гласуването. Приема се 37 гласа за, 19 против, въздържали се няма. Поздравления за докладчика. Господин Юрек, процедурен въпрос, заповядайте. Eh, eh, Искам да, да съобща, че има мнение на малцинството за тази резолюция по силата на правило 52 имате право на такова становище. Вашето становище трябва да се ограничи до 200 думи. Колеги, так му ще да кажа, че приключихме с гласуването, но трябва да гласуваме и моя доклад. Следващия списък за гласуване, това е резолюция, представена в Либе на 20 юни въз основата на широко споразумение между политическите групи. Целта е да приключим дебата по едно устно запитване във връзка с насоките към държавите членки с цел превенция на това да се криминализира хуманитарната помощ. Едно единствено гласуване, начало на гласуването. Извинявам се, на онези, които вече си извадиха от машините картите. Моля да ги поставите обратно и да гласувате. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуват? Аз направя грешка. Всъщност, езика на тялото ми като че ли подсказа, че гласуването приключено това не е така, а това си е моята резолюция. Никак не е добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 гласа за, 16 против, 2 въздържали се. И така гласуването приключи. Благодаря, колеги. Колеги, след минута започваме по точка 5. Ако няма да останете, моля да напуснете съвсем тихо залата. Благодаря. Um, Уважаеми колеги, много се радвам, че мога да приветствам с добре дошъл Джовани Бутарели, който е председател на Европейския надзорен орган по защита на данните. Приветствам целия екип, господин Бутаровски. Господин Бутарели ще представи становището на органа относно онлайн манипулациите и личните данни. Добре дошъл на председателя. Искам да изкажа нашите сърдечни благодарности за френетичната дейност, която беше извършена през последните няколко седмици. Без да се бавя, ще дам думата на Джовани. Той ще получи думата за 10 минутна презентация. Благодаря. Мистер Чемен, Um, honorable members Господин председател, уважаеми депутати, много се радвам, че ме поканихте да говоря пред вас. Не е случайно, че сте включили точно сега тази точка в дневния ред, защото съвсем скоро ще имате съвместно изслушване с още три комисии и и Юри по една важна тема. Нашия орган по защита на данните работи по становището си за онлайн манипулациите и това продължава дълго време. Няколко месеца преди да се появи скандала с Кембридж Аналитика ние започнахме. Искам да спомена срещата в Рим след срещата в Таурмина миналата година на Г7. Тогава стана ясно, че така наречените фалшиви новини се дължат на систематичните злоупотреби с личните данни на хората. Нашето становище беше готово за публикация, когато историята с Кембридж Аналитика се появи, но трябваше да има актуализация в светлината на този скандал. Защо? Защото спешният проблем за онлайн манипулирането не се дължи само на практики, които а, са незаконни и с които се занимават а, две небезизвестни компании, частни по своя характер. Не, това е една присъща черта на социалните медии като цяло и на тяхното съдържание. Затова не би трябвало да се тривиализира този въпрос. Историята за Кембридж Аналитика и Фейсбук всъщност представлява историята на цялата информационна екосистема. Тази екосистема можеше да бъде избегната, но се разшири без всякакви задръжки, морални или юридически. И ето защо нашия е, орган се занимава с този въпрос. Неодавна влезе в сила и общия регламент за защита на данните. Въобще темата е изключително наболява. Затова мисля, че това становище следва да получи голямо внимание. И аз определено отдавам голямо внимание на него. Няколко думи за положението, в което се намираме. На първо място има едно заключение, според което има малък брой гигантски компании, които са нещо като пазители на цифровото съдържание, което консумират повечето хора. На второ място, три четвърти от европейците използват интернета, не телевизията или вестниците, за да получат информация. На трето място, повечето хора сега влизат в интернет, за да намерят информация чрез своите смартфони. Там голям пазарен дял имат най-големите компании. На четвърто място повече пари от реклама идват за големи платформи, отколкото за телевизията. Например, в Великобритания има оплаквания от издателите, че не могат да се измъкнат от така наречения диопол. Никой не обяснява защо се появяват реклами на някои места в онлайн платформите. На следващо място. Има и макрорешение, къде се появява съдържанието. Това се определя от неясни алгоритми. Поларизираното съдържание се появява не само по политически причини, а защото благодарение на него се генерират приходи. И накрая инвестициите в започващите компании намаляват, защото инвеститорите не вярват, че могат да се конкурират с доминиращите компании. Всички тези факти доведоха до голям проблем с личните данни и с свободата на словото. До сега вече са се развили практики, които не подлежат на контрол. И ние смятахме, че такива практики се ограничават в миналото само до търговията. Сега обаче като че ли се губи контрол върху данните навсякъде. И тази екосистема, за която говоря, заплашва демокрацията и социалното сближаване. Хората са цел на три нива. На първо място те са обект на наблюдение всеки път, когато са в интернет. На второ място, тя ги категоризират по начини, които не можем да оспорим. И на трето място на тях им се дава информация според алгоритми, които казват, че по този начин ще се генерират най-много приходи. Така се създава иллюзията за свобода на словото. Съответно, Концентрацията на такава огромна власт много лесно се насочва към невинните жертви. Има ги и така наречените псевдодигитални публични места – там информацията също се изкривява, за да може да се максимизират печалбите. Много ще чуете за промяна в алгоритмите, за да се стигне до желания резултат. Всъщност алгоритмите могат да бъдат направени така, създадени така, че да не се обръща голямо внимание на етиката. А етиката е важна. Какво е според нас етиката. Етиката е да се действа по силата на принцип, че трябва да не се вреди на другите, независимо дали са отделни потребители, компании. Етиката, освен това, трябва да казва, че някои типове поведения са неправилни, дори да се спазва законодателството, като общия регламент за защита на данните. Всичко това, обаче, да се въведат такива стандарти, за които говоря, не е лесно. Ето защо компаниите трябва да започнат да интернализират духа на закона, а именно да защитават хората, а не контролиращите данните. По-настоящем това не е така. В същото време имаме една възможност да направим преглед на разпределението на цифровия дивиденд, което не е особено справедливо. Демократично избрани органи като вашия парламент би трябвало да изпратят сигнал към дружествата, които в крайна сметка носят отговорност само пред своите акционери. Ето защо ние не трябва да се подаваме на информация, която ни се дава с цел да се оправдаят порочни практики. И информация, която се основава на тези, като изграждаме общност и свързваме хората и така нататък. Не. Подобни неща трябва да бъдат поставени под въпрос от избраните представители на народа и не трябва да се дава на компаниите възможност да правят каквото се иска. Аз естествено съм готов да работя с вас, да ви давам информация. Постоянно продължаваме да работим постоянно с националните надзорни органи в областта на защита на данните, в частност с този на Великобритания, за да намерим решение на проблема. Ще продължим да обсъждаме този въпрос и на следващата пленарна сесия на надзорните органи. Тя ще се проведе през юли. Колегата Елинек ще ви даде информация малко по-късно по този въпрос. Няма как да подценя важността на своето послание днес. Искам да кажа, че онова, което правите по отношение на Фейсбук и Кембридж аналитика ще окаже въздействие върху предизвикателствата, които можем да очакваме през следващите 10 до 20 години, а те няма да са маловажни. Приближават европейски избори и би трябвало да започнем работата в рамките на кампанията за изборите чрез създаване на достатъчно механизми за защита, за да има равнопоставеност за всички политически движения и партии. Ето защо в рамките на нашата организация аз предложих на колегите да разгледаме една възможност да напишем първи заключения във връзка с случая Facebook Cambridge Analytica. Освен това предложих да обмислим възможността за създаване на насоки за политическа рекламна дейност. Това ще бъде един от нашите приоритети с оглед на изборите през 2019 година. Благодаря, казва председателя, благодаря, Джовани. Не е случайно ви поканихме днес да говорихте, тъй като да говорите, тъй като съвсем скоро ще започне втората част на изслушването, посветено на казуса Facebook Cambridge Analytica. Сега имаме време и за дебат. Първа ще е Барбара Спинели. В началото искам да благодаря на господин Бутарели за това толкова интересно становище. Имам един въпрос по отношение на сътрудничеството. Има препоръка за сътрудничеството. Най-вече между избирателните органи и аудиовизуалните регулаторни органи. Искам да попитам какво точно имате предвид тук. И не е ли на лице риска интернет съдържанието в крайна сметка да се заличава възоснова на критерии, които не са били обект на достатъчно добра регулация. Освен това, искам да попитам дали може на най-съща везна да се слагат правата на гражданите и правата на гласоподавателите. Освен това, какво смятате за колективни искове тогава, когато се нарушават правата на гражданите. Общия регламент защита на данните го позволява, само че мнението на Европейския съд беше по-различно по това отношение, особено що се отнася до определението за потребители. Биргит Сипел. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ботарели за това, че коментира за всички вече стана ясно, че не става дума само за събиране и за обработка на данни. Всъщност, е, след като се изгради определен профил, с него могат да се свършат безкрайно много неща тези създадени профили могат да се използват за генериране на приходи, може да има целенасочено рекламиране. Освен това, има сериозни възможности за оказване на влияние върху обществата, върху политическите дебати и хората са манипулирани и даже не го осъзнават. Онези, които манипулират хората, пък няма как да бъдат идентифицирани. Ето защо е много важно да изтъкнем, че общия регламент за защита на данните не е само документ, който да се изпълнява по отношение на самата защита на данните. Не, той трябва да се приложи е, съгласно буквата и духа на самия регламент. До последната запетайка. Говорим за мерки за контрол, говорим за целите на законодателството. Целите в крайна сметка са надзорните органи да могат да си изпълняват задълженията. Когато говорим за събирането на данни с цел економически, политически цели, много е важно да взимаме предвид електронната неприкосновеност или личната неприкосновеност в онлайн пространството. Аз мисля, че личните данни трябва да бъдат защитени независимо какво е съдържанието на онлайн комуникацията. Знам, че в този конкретен случай съвета забавя процеса и не отчита легитимния интерес на потребителите и на обществата. Колеги, Искам да кажа, че във, въз, във връзка с изслушването след малко ще участват колеги от много комисии. Онова, за което говорите, господин Бутарели, не се свежда само до социалните мрежи. Всъщност, то се свежда до всяка една компания, която събира данни и то масово. Искам да спомена, например, Google и другите. Всъщност, трябва да се запитаме правилно ли е компаниите да стават все по-големи, все по-доминиращи? И правилно ли е да възпираме конкуренцията на пазарите? Това е най-важният въпрос. И накрая, ако ще въвеждаме нови правила, то трябва да не забравяме и данъчното облагане наред с защитата на данните. Правилата трябва да се зачитат, за това, господин председател, Подчертавам още веднъж, трябва да говорим за защита на данните и за правилата в тази връзка, но в същото време не трябва да забравяме и другите стълбове, които биха помогнали да се гарантира лоялната конкуренция в цифровия сектор. Благодаря. Ян Албрехт. Um... Много ви благодаря. Най-напред тъй като това е последното заседание на комисията Либе, в което ще участва, бих искал да благодаря на Джованни Ботарели и на целият екип на Европейския надзорен орган за защита на данните, за това, че работиха в толкова добре съвместно с нас по всички тези въпроси. Имам един въпрос за ресурсите налични в надзорните органи. Дали има възможност за сътрудничество не само между органите за защита на данните в рамките на Европейския съюз, но и когато се, стане, се стигне до прилагането на практика и сътрудничество, дали не може да се работи по-сериозно сътрудничество с органите, отговарящи за защита на конкуренцията, агенциите, отговарящи за киберсигурността и дори органите, отговарящи за надзора на медиите в държавите членки. Благодаря ви. Благодаря, Ян. Всички вече ти се сбогувахме с теб в Twitter и по имейлите нататък, но мисля, че не сме го правили все още на седенето на комисията. Спокойно, няма да, да те поставя в удобно положение, но все пак ще кажа, че напускането ти ще бъде голяма загуба за нашата комисия в голяма степен добренесохте за високото качество на нашата работа, не само по отношение на общия аргумент, на данните, но и приносът ви като цяло. Благодаря ви за всичко свършено в тази комисия. I really hope you're going today because I've thanked you now. But... Надявам се, действително си тръгваш днес, защото вече три пъти ти благодарих, ти се сбогувах в Твитър. Надявам се този път не съм объркал данните. Много ти благодаря, Ян. Много ще ни липсваш. И така продължаваме с Ана Гомеш. Like to, uh, Аз също бих искала да благодаря на господина Бутарери и на целият uh, екип от uh, на Европейската орган за личните данни и свършната от тях работа. Спомням си, че когато избухна скандала с Кембридж Аналитика, господин Бутарели дойде пред нас и ни каза, че това е скандалът на века. И днес ни обясни по-подробно защо заяви това. Огромно е предизвикателството, което стои пред нас като за, са законодатели, но също така сме наясно и е, какви са ограниченията ни, колко много зависи от държавите членки. Да се питам, дали не смятате, че един от ключовите елементи, които могат да позволят да се изпреодолее този блокаж е чрез е, данъчно облагане. Тоест, не смятате ли, че трябва да поискаме от държавите членки да вземат мерки и да наложат адекватно данъчно облагане на онлайн платформите? Тоест, да не отговаряте само пред акционерите си, но да носят отговорност и пред държавите членки и техните представители. Казахте, че ролите могат да, се, да бъдат адаптирани и да вземат предвид и морални съображения, но как точно това може да се случи и кои са тези морални съображения? Въпросът ми е какво става с изкуственият интелект? Защото там очевидно възможността да се въведе морално измерение е оксиморон на този етап. Изкуственият интелект по определението си е нехуман, не, лишен от е, нечовешк е, интелект и съответно няма как е, да му бъде внедрен морално измерение. Така че, доколкото разбирам, в момента вече се търсите възможни решения. Не знам дали господин Ботарел иска да сподели с нас нещо по въпроса. Очевидно е, че Кембридж аналитика е само върха на айсберга. Знаем, че Кембридж аналитика са работили в сътрудничество с други компании, включително и компании, които са инвестирали за да повлияят на изборите за и да гарантират, че дадена партия ще дойде на власт и това ще бъде партия, която ще ги облагодетелства в техните бизнес интереси и дори по-широки стратегически интереси. Имаше такъв пример в Малта, но всъщност става въпрос за една по-обща организация, една глобална организация, която работи с STL, които пък работиха в сътрудничество с Cambridge Analytica. Има също така и правни кантори, които работят за тези компании които пък са подвели обвинения срещу журналистите, които разкриха повиненията на тези компании. Това са адвокатските кантори, които водят, които предприемат действия за сплашване на журналистите, които и санкции на журналистите, които са си осмели да разгледат тези въпроси. Благодаря ви. Аз имам няколко въпроса към Джовани. Не знам дали имате какво да кажете по структурният въпрос. Как Европейския надзорен орган и националните надзорни органи реагират на всички тези важни въпроси. Разбира се, поставя се въпроса за Обединеното кралство и реакцията на е, нашият е, надзорен орган. Имате ли към момента позиция за това как ще се отрази, ще промените на национално равнище и също така каква ще бъде ролята на Европейският надзорен орган, като си има предвид, че положението ще става все по-сложно, включително и по теми като неприкосновеността на личната прикосновеност в онлайн пространството? Благодаря ви, господин председател. Ще отговоря най-напред на отличните въпроси на госпожа Спинели. Преди година и половина започнахме инициативата Цифрова клирингова агенция и подадохме редица заседания с компетентните органи включително и отговарящите за защита на личните данни, но и агенците отговарящи за защита на конкуренцията. Всички те ще играят много важна роля и за това е крайно време да не работят изолирани една от друга, а да започнат да споделят помежду си. Националните компетентни органи за борба с тръстовете все по-често се занимават и с случаи за масово събиране на лични данни. Така че се опитваме в момента да синхронизираме всички тези органи и предполагаме, че следващото заседание на форума ще включи и регулаторните органи, които в някои държави и членки отговарят за съблюдаване на принципите за еднакви шансове. Те са важни в областта на е, изборното право, например, или по отношение на медиите. Не смятаме, че ще се стигне до подход на цензура. По отношение на колективните искове, както знаете, в а, общият аргумент за личните данни има доста ограничени възможности за това, въпреки усилията, които положиха а, органите за защита на личните данни на държавите членки в това отношение, но все пак в някои отношение в някои държави има такава възможност, но през малко по-различна призма т.е. не е точно пряко свързана с защитата на личните данни. Ми се струва, че разпоредбите по отношение на щетите и възможностите за правна помощ по, по всички случаи ще ни бъдат полезни. Благодаря на госпожа Сипел за въпроси, свързан с личната неприкосновеност в онлайн пространството. Моля ви, не дейте да отлагате това досие до 2020 година. Също както а, общият регламент, а, предложението за неприкосновеност в а, онлайн пространството е недостатъчно, но все пак е важен елемент за поправяне на цялата система. Що се стигне до най- интимната ни сфера, в момента не можем да си позволим пропуски. Потребителите очакват техните данни да бъдат използвани в контекста, в който те са предоставени и с унеси, с които те са ги споделили, т.е. личните данни не бива да се превръщат в размен на монета. И предложението за неприкосновеност на личното пространство в интернет е важно в това отношение. Трябва да дадем нужните стимули за иновации, а не да се основава само на очевидно устарелите морално бизнес модели. Трябва компаниите да започнат да зачитат в по-голяма степен правото на неприкосновеност на личните данни в онлайн пространството на своите клиенти. Не можем да подприемем действия вследствие на скандала с Кембридж Аналитика като в Европейския съюз, ако не допълни липсващите елементи в законодателната рамка. Ян, благодаря за въпросите ви. Нееднократно сме подчертавали колко важна роля изиграхте в работата по общия регламент. Регулаторните органи се координират в голяма степен и правната система на много държавите членки дават възможност за ползотворно и дори задължително сътрудничество с останалите компетентни органи. Други дават възможност на, на, на националните надзорни органи да влязат в а, връзка с а, други компетентни органи. Това, което липсва към момента, са ресурсите от гледна точка на новите технологии. Националните надзорни органи би трябвало да са по-добре запознати с последните технологични постижения Имах възможността да разговарям с Елизабет Денман, колегата от Обединеното кралство и стигнах до извода, че анализът от стотици хиляди файлове изисква не само нужните ресурси, но и нужните умения. И именно това е предизвикателството ни в близко бъдеще има увеличаване от средно 25% на ресурсите на всички компетентни органи за защита на личните данни, но основно служителите, които се наемат, са адвокати. И може би не е зле да започнем да се съсредоточаваме в по-голяма степен над новите технологии. Имаме нужда от експерти по данни и други подобни действия. Госпожо Гомеш, с удоволствие ще ви отговоря относно данъчното облагане, но някой ще ми отговори незабавно, ами вашата работа е защита на личните данни. Да, може би ще помогне, но честно казано, аз не съм експерт в тази област. Разпокъсаният подход а, в някои държави членки определено е проблем. Моето лично мнение е, че имаме бизнес модел, който е за сметка на европейските граждани. И всъщност приходите се облагат данъчно извън Европейския съюз. По въпроса за алгоритмите, Ние ще сме домакини на следващите Олимпийски игри на защитата на личните данни. Се очакват представители от голям брой държави. Тази, темата, която ще обсъжда тази година, е морала в цифровата област. Очевидно, че правната рамка е от съществено значение, но общият регламент и дори директивата за защита на лични данни в електронното пространство не могат да предотвратят всички възможни проблеми. Трябва да обсъдим до каква степен в рамките на четвъртата индустриална революция може да се осигури повече място за, зачитане на достоинството и зачитане на личното пространство на потребителите. Тоест, какво е допустимо от морална гледна точка, а не само от економическа и правна. Така че трябва да се обсъдят принципите, които би следвало да се приложат, говорим за морални принципи, кой трябва да ги предложи и кой за какво отговаря. А междувременно принципите за защита на личните данни, които да се заложи в законодателството при изготвянето му, е подход, който в голяма степен ще ни помогне това е водещ принцип заложен в общият регламент. Междувременно ние направихме всичко възможно, за да убедим всички компетентни органи по света да се организира закритото заседание в рамките на това мероприятие, именно на въпросите за етичното измерение на изкуствения интелект и с удоволствие ще споделим с вас резултатите от тази конференция. Да, стигам до последния въпрос, господин председател всички органи защита на данните, включително Европейският орган защита на данните, искат да говорим с един глас. И още преди въвеждането на общия регламент започнахме да синхронизираме работата си. Има различни подгрупи, в които споделяме мненията си, има някои поверителни разследвания без въобще да споменаваме колегите, които работят по водещите си файлове. В Обединеното кралство има много голям брой засегнати обекти на данни и затова те работят в тясно сътрудничество с много от другите надзорни органи, в частност с нас, в рамките на процедурата за ранно предупреждение. В момента се изготвя правният анализ за изпълнение и прилагане на правилата от предишните, предишната директива за защита на данните. Но разбира се, трябва да обмислим и дългосрочните последици от въвеждането на общия регламент. Смятам, че се движим в правилната посока – и мога да ви уверя, че до няколко седмици ще чуете важни предварителни резултати и те ще дойдат по съгласуван начин от цялата общност на огнището личните данни в Европейския съюз. Много ти благодаря, Джовани, лично на теб и целият ти екип за свършената работа. Много високо я ценим. Колеги, ще направим няколко една малка почивка, за да дадем възможност на колегите останалите комисии да се присъединят към нас и ще пристъпим към второто изслушване след малко и ще приветстваме за добре дошли всички наши гости. Благодаря ви.